правни въпроси. Компетентните гръцки власти ме информираха, че наказателното производство срещу господин Сотирио Зарианопол, заради който му беше снет имунитета, е прекратено. От ЕНП получих искане за номиниране на член в една от делегациите.